ви ами, доклада на Лием Хуан Нок относно европейската статистика. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Бих искал да благодаря първо на фиктивни на докладчиците в Сянка и на госпожа Шаран Болс е, с които работихме в тясно сътрудничество. Доклада разглежда изменението на регламента относно европейските статистики, като целта е статистиките да станат по-надежни, по-прозрачни, включително да има повече прозрачност в процедурата по набиране на статистически данни. Не искам да ви припомням е, от, е, в какъв е, момент извършваме това. Европейския съюз бе разтресен от скандала, свързан с манипулацията на статистиките в Гърция. И в момента надежността на цифрите е необходима повече от всякога, за да можем да е, извършваме една правилна преценка на економическото положение при прилагането на шестопакета. Сега, Целта е да има а, задълбочаване на кодекса на поведение и по-добър обмен между статистическата служба и държавите членки. Второ, да има възможност за разследване и за повече координиране от страна на комисията. Трето, да се повиши независимостта на Евростат, като директор, генералният директор на службата е, бъде назначен с съгласието на Европейския парламент. Е, постигнахме споразумение с предишното председателство и това е текста, по който ще гласуваме утре. За съжаление обаче, комисията се противопоставя на подобно споразумение и се възползва от правомощията по силата на договора, като иска да има единодушие в съвета. Тя се, на, на, на, на практика се опитва да създаде съюз е, между някои държави, които искат да отхвърлят това споразумение. И днес сме свидетели на блокиране в е, съвета и председателството не е получило правомощия за продължаване на дискусията в рамките на трилог. Комисията смята, че разпоредбите на национално равнище са недостатъчни. Но нашите предложения отиват отвъд предложенията на комисията, включително и по проблемите свързани с директорите на националните служби. Според нашето предложение би трябвало да се е, създадат е, насоки, които да бъдат е, прилагани от националните служби, а това не е включено в предложението на комисията. Също така се предвижда е, справедливо назначение и да има баланс между жени и мъже е, в тези служби. Е, няма допълнително единодушие. Някои държави членки смятат, че отиваме твърде далеч, така че в крайна сметка постигнатия компромис е най-добрия за сега. Комисията се противопостави на искането на комисията за по-голяма независимост на Евростат. Ние считаме, че парламента трябва да бъде консултиран преди да бъде назначен генералния директор и да има санкции, които да се прилагат по прозречен начин. Това, разбира се, е една крачка напред. Приема се от съвета и комисията в никакъв случай не трябва да се противопоставя на подобни решения. В крайна сметка Евростат е Европейската статистическа служба, и има нужда от повече прозрачност, от повече надежност. Много ми се щеше да ви представя едно постигнато споразумение, един консенсус, но, както вече обясних, това беше невъзможно. Затова ви предлагам утре да приемеме е, споразумението така, както е постигнато с председателството и да изчакаме становището на съвета. По този начин просто ще излезем от задънената улица и аз ще съм готов да продължа работата след края на гласуването. Европейската статистическа система се основава на принципа на сътрудничество, а не на санкции, така че трябва поетапно да напредваме към за да постигнем до една по-прозрачна и по-гъвкава система. Ако обаче продълживаме с с това блокиране сме обречени на провал и Европейската комисия ще загуби водеща роля в областта на е, статистиката. Надявам се, че комисията ще бъде партньор, наш партньор и ще защити интересите на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря. Господин докладчик, привличам вниманието ви върху факта, че вече използвахте 5 минути и половина от предвиденото време, което означава, че накрая ще имате само 30 секунди. Ще дам думата на комисаря Шемета. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, приветствам този дебат и за участието в реформите за изграждане на по-добро економическо управление на Съюза. Да не забравяме новите предизвикателства, които тези промени създават за статистиката. Нашата политика може да постигне успех само възосновата на надежни висококачествени статистически данни. Ето защо трябва да сме сигурни, че събираните в държавите членки данни са надежни и се основават на надежни национални и общностни статистики и се събират от професионални национални органи. В основата на предложението на комисията бяха именно тези съображения. Европейския парламент последователно подкрепя приоритетите на комисията в областта на статистиката. Това стана ясно в проекто доклада на економическата парламентарна комисия, прият почти единодушно миналия декември. Трябва да призная обаче, че след няколко преговори предложението за статистическите данни изгуби част от амбицията на първоначалния текст. Първо, по-голямо внимание се обръща на междуинституционалните институции, отколкото на системните решения. По-конкретно, ние трябва да изясним координиращата функция на националните статистически институции в националните статистически системи и да направим така, че правителствата в държавите членки да поемат ангажимент да запазят независимостта на тези институти, като подпишат ангажимент за доверие е, европейската статистика се основава на националните статистически данни. Ето защо методологията трябва да е еднаква на всички нива за всички участващи лица. Второ, измененията не поддържат институционалния баланс, което създава допълнителен дисбаланс между европейското и националното ниво, що се отнася до статута на статистическите органи. Ето защо на комисията е трудно да приеме е, внесените изменения в сегашния им вид, по-конкретно разпоредбите за генералния директор на Евростат. Комисията обаче е готова да продължи да преговаря, за да се насочат нещата в правилната посока, в тази стратегическа реформа. И тук разчитам на вашата подкрепа е, и добра воля. Председателят. Благодаря, господин комисар. Госпожа Гал Пелч иска думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика. В Унгария казваме, че добрите сметки са в основата на всяко добро приятелство. И тук говорим за същото нещо. Всички добре знаем колко опасни могат да бъдат погрешните статистически данни. Те биха могли да доведат дори и до политически и економически проблеми. Ето защо според мен е от изключителна важност да разполагаме с една надежна статистическа система, която може да служи за основание на взимането на политически решения. Докладът засяга не само конкретните данни, но и самият процес на взимане на политическо решение, което според мен е от изключителна важност. Важно е също така националните статистически институти да бъдат независими от правителството и от парламента. В Унгария случаят е такъв. Председателят на Статистическият институт е с мандат от 6 години, а мандата на парламента е от 4 години. Разбира се, в а, никакъв случай надзорната система не бива да бъде извън законовата рамка. Не бива също така да има и политическо влияние, но ясно също така, че политиците могат да помогнат на статистиците. И обратното. Ето защо е важно членовете на Европейският парламент и в частност членовете на Комисията по економически и парични въпроси да имат възможност да разговарят с председателят на Евростат. Както знаете, това е един пост, който представлява 80 милиона евро и за това трябва да бъдат подлежи на контрол. Благодаря ви. Двама следващи двама списъка на записалите за изказване не са тук, така че продължаваме с, с спонтанните изказвания. Господин Кели. Много се радваме, че сте пак в залата, господин комисар. Да, удобно клише е да се говори за лъжи, проклети лъжи и статистика. Има известна истина тук, защото често хората използват статистическите данни избирателно е, в подкрепа на собствените си възгледи, вместо да основават възгледите си на статистиката, както спомена колегата Гал Пелц когато статистическите данни са надежни. Виждал съм да се използват на широко статистическите данни в спорта, например, за промяна на тактиката, защото когато погледнете статистическите данни за един играч, може да се окаже, че няма да играе добре, ще се представя зле. Е, имаме нужда от е, добри статистически данни в е, Европа. Благодаря. Благодаря. Колегата Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Има известно противоречие между казаното от докладчика и госпожа Прач. Докладчика каза, че а, има известни съм, съмнения и така известни възражения относно а, назначаването на генерален директор на службата и това беше подкреп, а, подкрепено а, от комисията. Така че аз лично подкрепям, а, подкрепям становището на докладчика. Благодаря ви. Господин Томашич, аз подкрепям тази, този проект. Смятам, че това ще ни даде, че ще ни даде възможност да възстановим доверието на гражданите си чрез гарантиране на по-високо качество на статистиките. Ясно, е, че статистиките се манипулират много често. Това е ежедневна практика. Един от хрватските министри наскоро призна пред местната преса, че правителството е увеличило статистическите си данни за да увеличи за да подобри настроението и да увеличи оптимизма в Харватия, което разбира се е осъдителна практика. Смятам, че трябва да се приемат подобни мерки за слагане на край с манипу... с... на фалшификациите с статистически данни. В този смисъл определянето на директорите на националните институти по статистика и новата система за тяхното назначаване ще намали този вид фалшификации за бъдеще. Благодаря ви, дами и господа. ще приложа правилника по доста либерален начин. Господин Либерацки не вдигна синя карта. Той се изказа в, рамките на спонтанните изказвания, но сега иска да зададе въпрос. Нямаше вдигната синя карта като такава, но все пак ще ви помоля да му отговорите. Може би е настъпило недоразумение за това, което е написано в доклада и това, което каза комисията. Аз говорех за надежността, а вие говорихте за назначения. Аз мисля, че съдържанието на статистическите данни е по-важно от броя на жените в определен назначен орган мисля, че качеството на статистическата работа а, има по-голямо значение. Ето защо трябва да се запитаме и трябва да попитаме каква методология ще се използва. За да няма никакви недоразумения. Председателят. Разбрахме. Господин Банки има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Надежни статистически данни, на които можем да се доверяваме, е от основно значение и за европейските граждани и за европейските фирми. Свидетели обаче сме на проблеми и а, манипулиране на статистики през последните години. Някои държави членки а, съобщиха неверни данни относно своето економическо положение. Бившия министър-председател на Унгария призна, че вярва само на статистиките, които той самия е манипулирал. Така че смятам, че е крайно време да възстановиме доверието в националните статистически служби. Един Нобелов е, лауреат казваше, че е от огромно значение да бъдем сериозни, защото статистиките са най-важното нещо в живота. Благодаря ви. You, Господин комисар, имате думата. Първо, да ви благодаря за изразените становища по време на разискванията. Това предложение е в дневния ни ред от доста време. Но някъде по пътя се загуби първоначалната цел. Трябва да отбележим, че представеният днес текст изисква допълнителна работа. И докладчикът призна това. Държавите членки са разделени и съветът не може да приеме този текст. По-конкретно, се има притеснения от онези, в които националните статистически институти имат професионална независимост и им упражняват необходимите правомощия в координирането на националната статистическа система. Така че, нека да кажа ясно, ние искаме в това предложение да се възстанови онова ниво на амбициозност, което фигурираше в първоначалното предложение на комисията. Да, чувам тук идеи за това, че трябва да се изслуша генералният директор на Евростат в рамките на структурирания диалог. Ние е, си мислим за независимостта на националните статистически институти, но регламента при всички случаи трябва да осигурят високо ниво на независимост на националните статистически институти. Тяхната координа, координираща функция е много важна за високото качество на данните. И компетентността е също не по-малко важна. Целите ни са едни и същи. Сега, трябва просто да поработим още малко и да постигнем съгласие, което да ни позволи да постигнем висококачествени статистически данни. Ние в комисията сме готови да работим и със съвета и с парламента за постигането на ясен компромис. Надявам се, че Европейския парламент ще направи същото и ще стигне до добро решение. Председателят, благодаря много, господин комисар. И сега докладчикът има думата. Господин комисар, с пълно право казахте, че има закъснение. При все това, както вече подчертахте, целите ни са доста близки. Беше постигнато споразумение с другия с законодател съвета на 1 юли, вече преди, преди почти 6 месеца. А доколкото знам, ролята на Европейската комисия е да улеснява работата на законодателите и затова не разбирам на какво се дължи това закъснение. Надявам се утре Европейския парламент да изпрати едно силно послание и се надявам Европейската комисия в своите по-нататъчни предложения да вземе предвид това послание. Надявам се преговорите да продължат и да приключат съвсем скоро. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на Юта Штайнрук, програма за социална промяна и социални иновации. Давам думата на докладчика.